Гласуването по този документ ще бъде утре. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Устен въпрос за необходимото подобрение на правната рамка за достъп до документи след влизане в сила на договора от Лисабон. Давам думата на Майкъл Кяшман. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с това, че а, се радвам, че виждам комисаря Малстром и а, а, госпожа министра Малстром, защото ние още от 99-та година работим по това досие. Е много интересно да се види какво постигнахме в споразумението си от май 2001 година. Това беше историческо на споразумение. 15 държави членки с различни традиции, с различни подходи към откритостта и прозрачността и ние постигнахме споразумение, което се дължеше на решимостта на тогавашното шведско председателство. Държеше се, дължеше се също така и на решимостта на комисията и готовността и да отчете, че е необходима промяна в културата на трите институции. Откритостта и прозрачността не пречи на демокрацията да процъфтява, напротив, подобрява я, дава възможност за отчетност, дава възможност гражданите да разберат какво се прави в тяхно име. И ние можахме да вдигнем завесата и да докажем, че няма ужасни тайни, които се крият в сейфовете на съвета и на комисията, предполагам, че и на парламента. Това, което исках да кажа, а, и за колегата, и на колегата Сесилия, а, Малстром, благодаря. Постигнахме много. Имаме вече регистр с документи, имаме а, а, юриспруденция, имаме съда на европейските общности, дефинира се, предефинира се договореността за достъпа до документите всички документи трябва да бъдат достъпни, а ако няма достъп, трябва да се посочат съвсем ясно доводите, поради което причините, поради които няма достъп по член 4 или по член 7. Парламента многократно призоваваше за ревизия на становищата. Ние имаме различни становища. Ние гласувахме в комисията през март тази година. И това преразглеждане обаче не отиде достатъчно далече. Имаше а, все още притеснение, че може би ще има едно връщане назад по отношение на доста достъпа до документите предефиниране, кои файлове могат да, да подлежат на изключение, вето от страна на трети страни. И интересно е, че може би а, нашите гости сигурно си мислят, че става, че говорим за нещо, което става в, в космоса или някъде далече. Всъщност, ние говорим за нещо, което им дава възможност да разберат, че ние имаме отговорност и можем да бъдем държани отговорни за онова, което се прави в тяхно име. Как могат да направят те това и неправителствените организации, ако всичко се а, пази тайна и а, е, която става достояние само на лобистите и на юристите. Всичко това е в сърцевината на Лисабонския договор. Ние трябва да дадем възможност за по-добър достъп до документите. Именно за това парламента настоява за редица препоръки, които да бъдат прияти. Но в общи линии най-важното е, че нашите права а, се увеличават, а не се намаляват. В, по силата на Лисабонския договор няма само три институции, а всичките институции, свързани и създадени от тях, Европейската Централна банка, Съда на Европейските общности, Европейската инвестиционна банка, Европол, Евроюст, всички тези институции в момента са отговорни по регламент 1049. И ние смятаме, че предложенията след влизане, влизането сила на Лисабонския договор не отговарят на духа и на буквата на договора и на задълженията, които се съдържат в първоначалния регламент 1049 от 2001 година а именно достъп до всички документи, произведени от трите институции. Благодаря ви. Благодаря, господин Кашман. Сега госпожа Малстром от името на съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейския парламент за това, че чрез господин Кашмен поставя този въпрос на обсъждане. Прозрачността е нещо много важно за шведското председателство. Що се отнася до прозрачността в работата на европейските институции, ние трябва да кажем, че извършвяхме много дълъг път. Става дума най-вече за това не как се приемат законите, а как се прилагат те всеки ден – с госпожа Валстрам, с госпожа Лолис ще се срещнем, за да поговорим именно за достъпа до документи и за бъдещата работа на комисията за достъп до документите. Една комисия, която през последните две години не е заседавала. Става дума именно за това как гражданите да получават достъп до документите, които се отнасят до тях, които пряко ги засягат. В рамките на Лисабонския договор ние поставихме акцентът върху укрепване на демокрацията, а по този начин и върху разширяване на прозрачността. И за това по отношение на регламент 1049 трябва да Мислим най-вече за това как да го приведем в съответствие с съответния текст от е, Лисабонския договор, който урежда въпросите на прозрачността и достъпа до информация. Парламентът, съветът, комисията трябва да предоставят на обществеността своите документи. Но сега се поставя искането за достъп до повече документи на документи на всичките институции, на всички служби, на всички агенции, съда, сметната палата, инвестиционната банка на Европейския съюз. Тоест, обхватът на достъпа до документи се разширява много съществено. И е, ние ще трябва да се подготвим за съответните мерки. Съветът подготвя предложения във връзка с един документ, предоставен от парламента през 2008 година. На два пъти се проведоха на работни срещи, на които се взимаха през лятото тази година на технически решения. През май парламентът взе решение да не приключва с работата по това досие. И ако правилно си спомням, това, което каза е, шведската министърка на правосъдието в началото на шведското председателство, то беше е, всъщност в духа на готовността да продължим дискусиите с вас по тези въпроси. И е, да се занимаем с исканията на парламента. Мога само да ви уверя, че дебатите, разговорите по въпросите на прозрачността ще продължат. Макар, че ние в рамките на шведското председателство не успяхме да направим всичко това, което ни се искаше. Е, на основата на Лисабонския договор е, ще има много повече възможности за разговори, за консултации по тези въпроси, като естествено особено важно е, е да се прилага в пълната си сила Лисабонския договор. Член 15, 3 от договора се отнася до правните аспекти на този въпрос. Е, следващият е, член се отнася до правата на гражданите, именно във връзка с получаването на информация. Това са много важни текстове, защото те укрепват демокрацията, те легитимират всъщност изконното право на гражданите на информация, на достъп до определени документи. И наистина за нас това е една изключително важна задача да осигурим повече прозрачност, но за сега ще се ограничим върху достъпа до документи. Комисаря Валстро. Господин Кашман, искам да се обърна първо към вас. Последна възможност имам да ви изразя благодарност, защото вие сте символът на настойчивия стремеж за прозрачност и по-широк достъп, аз мисля, че вие наистина сте най-ревностният привърженик на тази идея. Сесилия Малстрем и аз работихме много усилено по тази тема и мисля, че никой не се съмнява, в нашата решителност да продължим в тази посока. Като естествено са неизбежни различията ни, в края на краища ние представляваме различни институции и разглеждаме въпроса именно от тези позиции. Затова е имало и несъгласия. Но политическият климат се промени, промени се и съотношението на правомощията – така или иначе, отправната ни точка е една и съща. Ние винаги сме заявявали, че регламента за достъпа до документи ни послужи много добре. През годините той се оказа едно отлично средство, което искаме да се използва не само от лобистите, а и от повече е, граждани. Не само от лобистите, както казах, които фактически получават възнаграждение за да разглеждат тези документи. Ние искаме обикновените граждани, журналистите да имат пълен достъп до документи. Това със сигурност е ръководното начало за моята дейност в тази област. Това чухте и от министъра като представител на шведското председателство, което имаше златната възможност да придвижи темата. Използвам случая да благодаря на Европейския парламент за проведените разисквания по новия договор от Лисабон и прозрачността, защото новия договор обръща още по-голямо внимание на прозрачността, откритостта и демокрацията с по-активно участие на гражданите. Конкретният въпрос, който е поставен днес е какви мерки ще предприеме комисията за преразглеждане на регламент 1049 е, от 2001 година. Както знаете, съгласно договора от Лисабон, общественият достъп до е, документи се отнася до документите на всички институции, агенции и служби на Европейския съюз, с някои изключения за Централната банка, Инвестиционната банка и Съда на Европейските общности по разбираеми причини. Във връзка с преразглеждането на регламент 1049 е, трябва да посоча, че новото правно основание е член 15 алинея 3 от договор за функционирането на Европейския съюз. Е, той е много сходен с предишния член 255. Основната разлика е по-широкия институционален обхват. Този въпрос беше засегнат е, в нашото съобщение от 2 декември тази година, е, за да може да се постигне съответствие между е, подзаконовите нормативни актове и новия договор. Или ние използваме акта Омнибус, въпреки че това звучи в е, еврократски жаргон, е, който аз не обичам. Така или иначе, насоката е разширяване на е, обхвата на задължените органи по новия договор. Това е подходът възприят от комисията. По-нататъчния напредък в тази област е изцяло в ръцете на законодателя. Парламентът и съвета. Ние сме все още на етапа на първото четене. Нямаме законодателна резолюция или проект за нея, нямаме и позицията на парламента. Естествено, комисията ще продължи да работи за постигане на споразумение, както винаги в нормотворческия процес. Договорът от Лисабон изгражда правната рамка за демокрация с активно участие на гражданите. И комисията вече е предприела редица инициативи за подобряване на процедурите за консултации с обществеността и за по-широк достъп. Например, ще направим преглед на нашите насоки за провеждане на консултациите, за да решим дали е необходимо да бъдат внесени корекции с оглед на по-нататъчното му съвършенстване. Започнахме работа и по въпроса за гражданските инициативи, за да чуем по-ясно гласа на заинтересованите страни и гражданите, преди да внасяме законодателни предложения. Голямото значение на гражданската инициатива беше е, посочено миналата седмица от председателството, а и следващото испанско председателство ще работи активно по нея. Тази сутрин чухме, е, че е проведено заседание на комитета по е, междуинституционалните въпроси за да проучи добрата практика, да прецени евентуалния конфликт на интереси и да разшири обществения достъп до документи. Ще имаме един портал в интернет за откритостта, ще се допълнят публичните регистри. Нашите специалисти в областта на информационните технологии ще съгласуват по-добре усилията си за разширяване на достъпа когато институциите създават, поддържат или променят своите автоматизирани системи за управление на информацията. Зная, че в края на годината човек е склонен а, да а, си пожелава едно или друго от а, дядо Коледа за новата година – Пожелавам си реални, конкретни и бързи резултати. Вече сме започнали да работим в тази област и се надявам, че ще постигнем и такива резултати. Благодаря. Благодаря, госпожо Валстрем. Сега ораторите от името на политическите групи. Първо госпожа Зомер, НП. Благодаря, господин председател. С докладчика и докладчиците в сянка от другите политически групи е, се разбрахме, че ще поставим е, устно запитване по отношение на процедурата. Искахме в присъствието на комисията и на съвета да е, обсъдим по-нататъчния ход на процедурата защо докладчикът, е, независимо от е, нашето споразумение, все пак внася резолюция, която преди това беше оттеглил. Какво е, всъщност цели по този начин, не ми е ясно, защото ние първоначално се разбрахме, че целта е да обсъдим въпросите с комисията и с съвета. И така, господин Кешман действа тотално непрозрачно, тайно, макар че темата му е повече прозрачност. И така, тази резолюция, освен това, е твърде спорна от гледна точка на правилника за дейността на Европейския парламент и мисля, че изобщо е излишна, още повече, че ние вече се разбрахме и в края на предишния легислатурен период по тези въпроси по принцип се обявявам против тази резолюция, независимо от това, че темата е изключително важна и ние държим тя да продължи да се обсъжда. Нищо не се променя в крайна сметка по отношение на прозрачността и е, демокрацията чрез Лисабонския договор, освен че се променя във връзка с прозрачността и с законодателната дейност нашата роля като парламент. В никакъв случай не бива сега да Почваме да цитираме различни текстове от Хартата на основните права, от Лисабонския договор, от предишния договор и така нататък, за да покажем, че резолюцията, видите ли, може би е и легитимна, може би и отговаря на правните актове. Не. Ние желаем естествено не само прозрачност, ние желаем естествено и спазване на принципите за е, защита на информацията, на личните данни. Спомнете си за е, SWIFT и е, взаимоотношенията с САЩ. Е, нека да мислим обаче и за това, че трябва да защитим надежно и е, личния живот на хората, и е, кореспонденцията. Е, така че, когато говорим за прозрачност, трябва да имаме предвид и необходимостта да защитаваме определен набор от данни. Но при всички положения, господин Кешман, колега, моля ви, оттеглете резолюцията си. Тя не е в духа на прозрачността. Благодаря ви. А сега от името на социалисти и демократи госпожа Блинкиевич. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съгласна съм с, с становището на господин Кашман, че след влизането на Лисабонския договор трябва да подновим нашето обсъждане по регламент 1049 за достъпа до документи. Лисабонският договор е насочен към по-голяма откритост. Решенията трябва да се вземат открито, да бъдат разбираеми за нашите граждани. Тъй като а, познаването на европейските проблеми от страна на гражданите ще предопредели тяхното доверие в Европейския съюз. Това е изключително важно също така за зачитането на основните права и за укрепването на принципите на демокрацията. Именно за това принципът за достъп до документите е изключително важен и принципа на поверителност би трябвало да се принася само в изключително редки случаи. Тази пролет беше направено предложение за изменение на регламента. Не бива да забравим обаче, че ние обсъждаме изменения в регламента, което изисква още по-нататъчно сътрудничество и общо съгласие на всички институции по а, ревизирането на правилата за прозрачност ние би трябвало да предоставим една възможност на нашите граждани и да проследяват демократичните обсъждания. Следователно трябва да се създадат конкретни мерки, за да може да се постигнат тези цели. Следователно призовавам комисията да е, изменят регламента, колкото е възможно по-скоро да изработят обща позиция със съвет, за да може да имаме открит диалог. Благодаря. Сега сега давам думата на Даяна Лоли за една минута. Не, извинявам се, две минути, казва председателя. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че е внесен този въпрос и благодаря на господин Кашман за това, че той изложи своето становище. Мислих си, че е, всички политически групи се е, бяха споразумели за резолюция, поне така бях информирана за е, резултат от консултациите днес след обед. Разбира се, с влизането на договора от Лисабон в сила, можем да направим една стъпка напред по отношение на прозрачността. А прозрачността не винаги е лесна тема, господин председателю. Тъкмо сега имаме възможност да се доближим още повече до гражданите, защото тук в парламента можем да се погрижим за правилата за достъп е, до информация и документи. Тази сутрин е, за мен беше удоволствие срещата с Сесилия Малстрио и госпожа Валстрио, защото трите институции успяха да седнат заедно и да постигнат известен напредък. Това за нас е големия пробив. Вместо а, да а, се срещаме инцидентно а, през 2-3 години, ние си определихме един ясен срок а, на всеки 6 месеца да провеждаме такива междуинституционални срещи. И това е един а, много важен сигнал за всички, за да се постигне повече прозрачност. Всички искаме това. Всички искаме гражданите ни по-отблизо да следят нормотворческия процес във всички фази на неговото развитие. Така те ще е, са наясно какво правим и ще могат да дават своя принос. Моята политическа група и се надявам всички останали изразиха съгласие да обсъдим напредъка. Единственото, което ми остава да ви кажа е благодаря на нас, трите дами, които успяха да постигнат напредък по въпроса. Благодаря. Три дами и един господин, все пак да не забравяме, казва председателя. Сега господин Жобро, една минута. Пани Преводничонце, зданием... Благодаря, господин председател. Много публицисти, които е, пишат е, по европейските въпроси, опрекнаха Европейския съюз за това, че са на лице демократични дефицити и за това е особено важно да се вземат е, важни решения, неотложни решения, така че да се е, преустанови е, злоупотребата с еврокарти и така нататък. Тази откритост, тази прозрачност би трябвало да е основен принцип за функционирането на Европейския съюз трябва да проявим отговорност по отношение на гражданите, защото инак те ще почнат да се отдръпват. Но ние знаем, че гражданите са от различни страни, а също и от различни части на населението. По тази причина съществува едно доста голямо изобилие от различни програми пригодени към изискванията и потребностите на различните граждани и групи в обществото по отношение на достъпа до информация и прозрачността, ние трябва да се съобразяваме също с наличието на различни групи. Би трябвало да документираме всичко по тази тема, Особено когато става дума за групи, които са заинтересовани, които е, лобират в духа на прозрачността, особено журналистите, така че всичко това би трябвало да бъде гарантирано в името на гражданите. Благодаря ви. Господин Тавареса. Благодаря, господин председател. В центъра на този дебат е въпросът за доверието. Европейските институции непрекъснато търсят доверието на гражданите и в финансова криза търсят доверието. Но доверието е двупосочна улица. Не може непрекъснато да искаме доверие на гражданите, без да им оказваме ние доверие, без да отваряме процеса за да може работата на институциите да бъде прозрачна, а да се оплакваме, че гражданите не ни, се, ни нямат доверие. Има проблем също така и а, а, проблема за разхищенията. Не би трябвало да се разхищава знания. Нямаме съмнение, че този доклад ще бъде подкрепен, защото той подкрепя европейската демокрация. Трябва да постигнем не само прозрачност, при това прозрачност, което не е само една красива дума. Благодаря сега граф да, от Далмата минута. Европейския съюз у нас, пък и другаде, има една от всякъде заслужена репутация, а именно да взема крадешком зад закрити врати своите решения. Сега се надявахме, че комисията ще се постарае да бъде отворена и прозрачна – а сега чуваме едно предложение по 1049, което отчасти ограничава достъпа на граждани до документи. Има и още нещо, което помня още от университетските си години, а именно, ако решенията се вземат без прозрачност, без обществен контрол – имат вътрешно присъщата особеност да бъдат лоши. И една от причините комисията да предложи толкова много необосновани, необмислени, неадекватни и зле формулирани предложения, с които ние в Великобритания и в Англия трябва да се примиряваме, е просто пример за лоша работа. Призовавам комисията да помисли още веднъж не може ли да се подобри и да бъде друга системата на управление. Благодаря. Сега господин Яколино. Две минути, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах е, и изказванията от страна на съвета и на комисията и моите колеги. Ние желаем е, да уредим достъпа до документи по възможно най-добрият начин и това е записано и в Лисабонския договор. Като естествено трябва да включим и някои ограничителни мерки в зависимост от характера на институцията. За парламента въпросът, свързан с достъпа до документи, е от централно значение. Ние смятаме, че регламентът от 2001 година може да бъде подобрен и трябва да бъде подобрен, но предложението на господин Кешман ни се струва, че надхвърля разумните мерки, защото ако се прекали, бихме могли да постигнем точно обратният ефект и да нарушим интересите и на институциите, и на гражданите. Така че целта е да намерим правилното съотношение между прозрачност, между достъп до документите и е, защита на специфичния характер на някои от документите и на институциите, които ги издават. А това, че би трябвало да облегчим достъпа до документите, като използваме един разумен подход и по този начин всъщност от документ на документ, така да се каже, облегчаваме процедурата, това е безспорно. Много точно във всеки случай би трябвало да се определят рамките на достъпа, обхвата на документите. И това очевидно ще продължи да бъде тема по време на Испанското председателство. Господин Де Юнг. Благодаря, господин председател. И така, кой е, документ търсите? Ако сте гражданин, какво можете да очаквате, ако се обърнете за помощ към комисията? Или е, е, комисията по някакъв начин, да кажем, може и да ви помогне, може и да ви пообърка още повече. Гражданинът всъщност трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Естествено, е, че е, прозрачността е нещо изключително важно и това, което господин Кешман иска и е подготвил като документ, е именно необходимият документ. Да, е, гражданите би трябвало да получават е, всеобхватна информация, да получават е, много подробни, конкретни отговори на своите въпроси. Трябва по всякакъв начин и чрез всякакви медии да им осигурим този достъп до желаната информация. И ето, това са въпросите, които наистина интересуват хората, да кажем как функционира дадена институция и какво е, решение е взето на среща на върха. Благодаря. А сега е, преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Достъпа до документите означава правото на гражданите да участват в вземането на решение с поинформиран начин. Лисабонски договор засилва това основно право на европейските граждани. Европейския парламент би трябвало най-много да защищава това право. Именно за това е важно, че на, а, именно за това е важно да гласуваме за висока степен на откритост. Не можем да бъдем удовлетворени от малки стъпчици, както предлага комисията. Пускате непрекъснато слухове. Не бихме искали да поставяме на карта международни разговори, но нашите граждани би трябвало да знаят какво се говори, защото то в крайна сметка влияе на техния живот. Не става въпрос, че трябва да се а, публикува техните имейли. Господин Мелцер. Господин председател, да, а, несъмнено въпросът за прозрачността и достъпа до документите на Европейския съюз е особено важен. Той ще става все по-важен, тъй като и умората на хората и отечението им от европейските институции и Европейския съюз растат. Поне това се наблюдава при нас в Австрия, защото хората имат усещането, че няма прозрачност и че те всъщност не могат да осъществят истински контакти и да получат достъп до политическите решения. Надявам се, че в рамките на Лисабонския договор е, под ръководството на председателя и на върховния представител е, нещата ще се променят, но начина по който бяха избрани и приети Лисабонския договор и бяха избрани и определени и председателя и върховния е, представител всъщност не потвърдиха тези техни очаквания. Аз много се надявам, че това ще се промени и вие ще успеете да ги убедите, че това все пак не е така. Благодаря. А сега господин Майкъл Кешман казва председателят. Благодаря, господин председателю. Е, мисля, че трябва да се спра на два въпроса. Е, госпожа Сандър е тук и въпреки, че не ме слуша, все пак още в залата и мисля, че трябва да отговоря. Чух обвинения, че не съм проявил прозрачност. Нека да бъдем коректни и да бъде записано в протокола, че всички докладчици в сянка, от всички политически групи бяха поканени на всички срещи и техните позиции бяха надлежно отразени, а в последствие това беше разпространено между всички докладчици в сянка и всички политически групи. Беше изразено тук вношението да оттеглим проекта за резолюция, защото той беше наречен недемократичен и непрозрачен. Много интересно ми е днес след обед. Аз разговарях именно с нейната група, групата на НП. Тъкмо това предложение за резолюция. Не мога да не стигна до заключението, че тя не е правилно информирана и искрено се надявам, че ще можем с НП и с всички останали политически групи добросъвестно да водим преговори. И само още нещо. За последен път а, а, сме тук с комисаря и с министъра, представител на шведското председателство. Никога не съм се съмнявал в личната ви привързаност към каузата. Винаги сте отстоявали позициите на вашите институции, без да изменяте на принципа на откритостта и прозрачността. Вие сте и ще продължите да бъдете забележителни с цялостната си дейност, неотклонно защитавайки онова, което според вас е почтено, справедливо и в името на гражданите. Затова за мен е чест да ви кажа благодаря, госпожо комисар. Благодаря. Друг иска ли да вземе думата? Пита председателя. Никой не привлича вниманието ми. Тогава давам думата на министър Малстрём. Не господин, а министър Валстрем, поправя се председателя. Стифтниен ом тилгом ти документ. Благодаря, господин председател. Законодателството за достъпа по документите, регламент 1049 е, е важен за всички нас, е, за Майкъл Кашман, госпожа Мастрюм, ние допринесохме за неговото съществуване. Лисабонски договор отива стъпка по-нататък, защото на този регламент се дава по-голямо приложно поле. Важно е да се проведе междуинституционален диалог. Очаквахме, изчакахме парламента преди да продължим и Испанското правител, председателство ще очаква сигнал от парламента, за да знае какво да се прави в междуинституционалните заседания. Междувременно може много да се направи. Проведохме много заседания, включително едно тази сутрин във връзка с достъпа до документите, като начин за по-лесното използване на институциите. Например, бяха създадени страници в интернет, за да може гражданите и журналистите да проследяват работата на съответната институция от деня на приемането на даден документ през всичките етапи. Това създава едно по-голямо доверие сред обществеността и се намалява подозрителността до максимална степен. Ако не можем да постигнем повече прозрачност в Европейския съюз, това ще бъде лошо за качеството на решението. Следователно беше много важно, че парламента организира този дебат, който ще продължи и през следващите заседания. Благодаря на Малка Кашман и на всички останали. Госпожа комисара Валстром. Господин председател, госпожи и господа, вие много сполучливо напипахте, може би, е, тънката струна е, в моята душа с е, вашите думи, за да бъда по-мека в своето изказване. Но нека не забравяме фактите. Европейската комисия внесе предложение. Това е единственото съществуващо предложение – и то наистина е предложение за преработка. Ние действително смятаме, че основополагащите принципи на действащия регламент 1049 са подходящи и правилни. Не е необходимо те да бъдат коренно преобразявани, а само усъвършенствани. Затова предлагаме преработка. Именно така трябва да водим преговорите, за да можем да постигнем напредък. За целта ни трябва а, първото четене в парламента. Това е основното ни послание. Също така смятаме, че на основата на новия договор можем да разширим приложното поле на регламента. Това е основната разлика която ние в комисията виждаме, защото ще бъдат обхванати всички институции, агенции и служби на Европейския съюз. Ето това е положението към момента. Ако по-бързо мине първото четене в парламента, то тогава ще можем със съвета да проведем необходимите преговори и да стигнем до решение по редица изключително важни въпроси, за които и вие говорихте, господин Кашман, във вашия доклад – мисля, че има и други начини, по които можем да действаме. Когато става дума за въпроси извън приложното поле на регламента и същевременно инициативите имат голямо значение, примерно инициативите във връзка с регистрите и всичко друго, което обсъждахме днес, можем да подобрим откритостта и прозрачността и чрез други методи, не само по силата на регламента. Така ще продължим да работим. Знам, че не ви е приятно а, да не се ограничаваме само до едно предложение, но аз съм убедена, че можем да обединим усилията си и да продължим да работим по откритостта и прозрачността. Според мен в този положителен дух мога да завърши изказването си, да благодаря на всички. Използвам случая да ви пожелая весели празници. Благодаря. Аз също използвам случая да ви благодаря за съдействието и на вас весели коледни и новогодишни празници. И така, приключваме разискванията по този въпрос. Гласуването е в четвъртък. Следващата точка от дневния ред е изявления на съвета и на комисията по положението в Грузия.